Здравейте, започваме днешното заседание на комисията ни. Има превод със следните езици английски, френски, немски, испански, италиански, полски, български и хърватски. Заседанието ще се излъчва на живо по интернет. Ако няма възражения срещу проекта на дневен ред, той ще се счита за прият. Имаме кворум. Преди да открия гласуването, което ще продължи от 2 до 15.45, Нека ви кажа, че гласуването ще тече паралелно с дискусията по време на заседанието. Само у нези участници, чието имена са били посочени за гласуването от политическите им групи, са получили списъците за гласуване. Ще бъдат преброявани само техните гласове. Ще се броят само гласовете, подадени след откриването на гласуването. Присъстващите в залата също ще гласуват дистанционно. Ще трябва да изпратите по имейла на функционалната ни котия сканираните и подписани бюлетини. Били сте уведомени от секретарията за инструкциите. Моля, следвайте ги, за да не се осложнява работата на секретарията при преброяването на гласовете. Както знаете, за да се счете гласът ви за валиден, трябва да присъствате на заседанието на комисията по време на гласуването, било то физически или от разстояние. А що се отнася до, следни, до следващите теми, днес ще гласуваме само по измененията. Става дума за всички точки за гласуване с изключение на точка трета. Сега ще дам думите, думата на ще давам думата на докладчиците в случай, че искат да вземат думата по отделните текстове, които ще се гласуват. Първият текст, господин Франко Роберти, искате ли да вземете думата? che richiama il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Quindi non ho altro da aggiungere se non Нямам какво да добавя, мога само да ви призова да гласувате за. Thank you very much, Mr. Roberti. Item 4. Благодаря, господин Роберти. Точка четвърта, господин Велкен, имате думата. Благодаря, господин председател. Накратко искам да взема думата, за да благодаря на докладчиците в Сянка за доброто взаимодействие по това досие. Мисля, че постигнахме цялостен компромис по всички части от текста, който отразява и приноса на всички ни. Действително се радвам, че повечето групи застават зад текста по някои от основните моменти. Постигнахме принципно съгласие за въвеждането на процедурни правила за уведомлението. Така платформите ще имат правна сигурност, ще се защитят и основните права на потребителите. Ясните правила за ползване са в интерес както на стопанските субекти, така и на потребителите. Нека повторя, че не се стига до стълкновение с вече действащо законодателство, като например директивата за аудиовизуалните услуги, за електронната търговия или регла... регламента за защита на данните данните. Общия регламент за защита на данните по-точно. Много се радвам, че постигнахме и съгласие за целенасочената реклама. Не сме против всякакви видове целенасочена реклама като бизнес модел, обаче Унези бизнеси, които разчитат на целенасочената реклама, могат да представляват риск за обществата ни. Тук в Европейския парламент трябва ясно да заявим това последна бележка. Много се радвам, че постигнахме ясна и балансирана позиция по приложното поле. Новоочредените дружества, както и малките и средни предприятия, са взети предвид правилата, които ще се въведат, ще се отнасят само до приемащите платформи. Като цяло бе постигнат един балансиран, компромисен текст, който е и ясно послание към Европейската комисия. Благодаря на докладчиците ни в Сянка и на целия ни екип, които работиха наистина усилено в рамките поне на 10 заседания на докладчиците в Сянка и заседания на техническо ниво. Благодаря. Доста е сложно това досие. Желая ви успех, господин Велкин. Рамка за етичните аспекти за изкуствения интелект. Точка 5. Господин Гарсия Дълбланко, искате ли да вземете думата? Item 6. Сивила Явлик. Точка 6. Режим на гражданска отговорност във връзка с изкуствения интелект. Господин Фос. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко става дума за материя с изключително отправно естество. Имаше различия помежду ни, но положихме усилия, за да вземем предвид всички гледни точки. Успяхме в това свое начинание. Благодаря на всички докладчици в Сянка, които проявиха готовност за компромис – Опитаме сахме се да разработим по-упростен режим за отговорност по отношение на изкуствения интелект. Режим, който не отива твърде далеч. Обмислихме и въпроса за материалните щети, които могат да бъдат нанесени в следствие от използването на изкуствен интелект. Опитахме се да го вземем предвид в режима за отговорност – мисля, че се постигна добър баланс в полза както на изкуствения интелект, така и в полза на комисията като законодател. Отправяме и положително послание към съвета, проявявайки готовност за компромиси спрямо него. Благодаря още веднъж на всички докладчици в Сянка за проявената готовност за компромис. Благодаря на господин Фос. Точка 7 права върху интелектуалната собственост при разработването на технологии от областта на изкуствения интелект. Докладчикът не е тук. Общи и специфични принципи за контрола от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителни правомощи от страна на комисията. Гласуването ще продължи от 2 до 3.45. Резултатите ще бъдат съобщени по имейла на политическите групи, ще бъдат обявени и на следващото заседание на комисията ни през октомври. Тогава ще се проведе и окончателното гласуване. Успех на всички докладчици. Точка 9. Представяне на проучването, възложено от тематичен отдел В, корпоративната социална отговорност и нейното прилагане в дружественото право на Европейския съюз. Предстои представяне от службата на Европейския парламент за парламентарни изследвания за предстоящата и оценка на европейската добавена стойност на корпоративната надлежна проверка и корпоративната отчетност – Проучването, извършено от тематичния отдел, в момента се намира на финален етап. Сега предстои да разговаряме с професор от университета в Модено, който прие поканата ни да участва в днешното ни заседание, за да сподели с нас основните констатации от проучването. Ще му дам 10 минути за изложението му, след което за 10 минути ще дам думата на госпожа Сесилия Навара. Тя е професор по економика в университета в Турин, но в момента работи и като консултант на службата на Европейския парламент за парламентарни изследвания изследвания. Тя ще се изкаже по второто проучване за корпоративната надлежна проверка и корпоративната отчетност. След тези две изложения, възможност за изказване ще имат членовете на комисията. Първо давам думата сега на господин Мочарели. Благодаря ви. Чувате ли ме? Добър ден, госпожи и господа, уважаеми членове на Европейския парламент. Предстои да ви представя поредица от проучвания извършени по подобни теми – Темата към момента е от голямо значение. Става дума за корпоративната социална отговорност и нейното прилагане в дружественото право на Европейския съюз. Предлагам да поставим специален акцент върху изискванията за надлежна проверка, с оглед защита на правата на човека в рамките на веригите на доставка на европейските дружества. Добре известна е темата. Ще се спра съвсем накратко върху нея. Дейностите, извършвани от дружествата, биха могли да са рисковани, биха могли да нанесат вреди могат да окажат съществено въздействие върху околната среда и върху обществото като цяло. Дори ако една компания сама по себе си не нарушава законодателството, може да се стигне до нанасяне на вреди на околната среда, до нарушения на правата на човека както и на правата на работниците по веригата и за доставки, когато компанията работи с трети страни. Или пък има представителства, дъщерни дружества в други държави. Що се отнася до представителствата, там лесно могат да бъдат намерени решения – всичко това е част от по-общата тема за корпоративната социална отговорност. Целта на проучването е да се установи дали изискванията за корпоративна социална отговорност са съвместими с националните разпоредби от дружественото право. Бяха проучени Германия, Италия, Холандия и Испания. Корпоративната социална отговорност и отговорността на дружествата спрямо обществото като цяло е една много щекотлива, актуална тема. С право се обсъжда тази тема, както на ниво Европейски съюз, така и на ниво държави членки. Не става дума за първото проучване по въпроса. Основната особеност на проучването е, че поставяме акцент и върху дружественото право. Задаваме си въпроса доколко изискванията за корпоративна социална отговорност са съвместими с дружественото право. Дружественото право е отчасти хармонизирано на ниво Европейски съюз. В по-голямата част решенията за тази нормативна уредба се вземат от държавите членки. Поради това може корпоративната социална отговорност да се натъкне на някои ограничения на ниво дружествено право на държавите членки. В зависимост от конкретния режим. В някои държави като Италия и Германия, например, има баланс между двете. Друга цел на проучването е да се направи оценка на изискването за надлежна проверка. Задаваме си въпроса доколко се стига до нарушения на правата на човека от страна на европейските дружества. За целта проведохме интервюта с заинтересованите страни, установихме някои добри практики, както и някои вратички. Най-напредничаво към момента е законодателството на Холандия. Същото въжи и за Франция, където съответната уредба бе приета през 2017 година. В Холандия пък бе приета през 2019. В Холандия се изисква комплексна проверка само по отношение на детския труд, а във Франция нормативната уредба се отнася до големите дружества. Това са примери за добри практики, но в момента има много други държави, където няма нормативна уредба. Когато няма задължителни законови изисквания, няма равнопоставеност в Европейския съюз. А според нас е важно да има задължение за защита на правата на човека по закон. Когато нормативната уредба не е задължителна, няма и такова задължително спазване. Работим на в проучването на базата на действащото законодателство, както и на практиките, които наблюдаваме, използвали сме също така и интервюта с заинтересовани страни. Имате още една минута, казва председателят. На базата на всичко това сме се опитали да формулираме някои препоръки за действия, от страна на Европейския съюз, както и за целите, които според нас съюзът би трябвало да преследва. Има все още много какво да се направи в това отношение. Първо, според нас трябва да се приеме директива на базата на член 50 или член 83 от договора. Това трябва да бъде директива за дружественото право, която да обхваща всички отрасли. Има вече някои примери за такива секторни директиви, като директивата за надлежната проверка. В случая обаче директивата трябва да се отнася до всички отрасли, така ще има равнопоставеност за всички браншове. Второ, според нас приложното поле на задълженията не бива да обхваща само докладване на нефинансова информация. Трябва да се предвиди реално задължение за защита на правата на човека. Дружествата и техните директори трябва да са задължени да извършват необходимия анализ и да предотвратяват нарушения на правата на човека по цялата верига на доставки. Има два спорни въпроса. Първият въпрос е дали и в каква степен тези задължения следва да въжат за малките и средни предприятия. разходите по изискванията за надлежна проверка биха могли да са в тежест на някой от тях. Според нас не би трябвало да има прак. Така че някои дружества да не бъдат обхванати от това задължение. Задължението трябва да се въведе според нас за всички, но някои изисквания могат да бъдат доуточнени, за да се вземат предвид малките и средни предприятия. Друг спорен въпрос е доколко следва да бъде обхваната веригата на доставки. Следва ли да бъде обхваната цялата верига или само първият и отрязък? Може би решението трябва да е компромисно. Според нас, ако е възможно да се установи, че има нарушения по цялата верига на доставки, то директорите трябва да са задължени да направят необходимата оценка. Наясно сме обаче, че въпросът е проблематичен. По въпроса за механизма. Необходим е ефективен механизъм за мониторинг и изпълнение – ако се стигне до нарушение, отговорността трябва да се носи от директорите. За да се прилага това ефективно на практика, трябва да се обърне според нас тежестта на доказване. Дружествата и директорите трябва да носят отговорност, освен ако не успеят да докажат, че са проявили дължимата грижа, за да се избегнат нарушенията. Тук трябва много внимателно да се разработят разпоредбите, за да не бъде процесът само формален. Правила за юрисдикциите. Според нас трябва да се измени регламентът Брюксел 1, за да не се стига до положение, при което европейски дружества да бъдат подвеждани под съдебна отговорност за вреди, нанесени извън Европейския съюз. Приложимото законодателство. Предлагаме също да се измени регламентът Рим 2. Така ще могат да се прилагат европейски правила, които предполагаемо ще са по-строги. Така увредените лица в трети страни ще могат да подвеждат под съдебна отговорност европейски дружества, като се прилага европейското право. В крайна сметка директорите на европейските дружества трябва да извършват надлежната проверка. Надяваме се, че така ще се прилагат по-строги правила, тъй като европейското законодателство е по-строго. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Навара и вие имате 10 минути. Добър ден! Добър ден на всички! Благодаря на всички отново. Благодаря ви за тази възможност да представя нашият труд. Оценката на а, допълнителната стойност ЕВА всъщност дава възможност да подкрепим вашия доклад – по член 225. Това е една възможност, този проект от доклад, който разглежда вашата комисия, т.е. доклада на госпожа Валтерс, да бъде допълнен. ЕАВА или тази оценка се опитва да види какво е потенциалното въздействие на действията на Европейски съюз в тази сфера. Тази оценка се опитва да даде количествена стойност на добавената стойност. Това, което ще представя е нещо, което в момента тече, т.е. работата не е приключила, не е цялостна но ние допълваме всъщност проучването представено преди мен, тъй като нашето проучване гледа от економическа гледна точка, но има и много общи елементи с предишната презентация. Тази оценка следва следните стъпки. Това ще бъдат и трите части на моето представено. Първо се прави анализ на статуквото. Искаме да видим защо са нужни различни действия. На второ място се трябва да се види необходимостта и релевантността на действията на Съюза, т.е. защо са нужни действия на Съюза. И накрая самата оценка на добавената стойност, която се опитва да отговори на въздействието, какво ще бъде въздействието на координирани действия на Съюза. Бизнесът става все по-международен, все повече има световни вериги на ценностите и стоеността, което води до по-големи економически възможности. Това е отразено и в доклада на Световната банка за развитието. Виждаме обаче, че има и неравенство. Економическият апгрейд не може да доведе до социален такъв, се вижда в това изследване. Има нарушение на фундаменталните права. МОД докладва, че има около 14,2 милиона принудително работещи по света, както и 24% обезлесяването от 2000 до 2012 се дължи точно на незаконно превръщане на горите в агроземи. Има различни незадължителни мерки, които се насърчават на международно ниво, но тези указания не се следват. Работната група на ООН за бизнеса и правата на човека всъщност показва това безпокойство, че има практики, които не отговарят на указанията. Голямата част от тях са доброволни Европейските дружества също са част от този анализ, защото има ясни доказателства, че някои от техните действия нарушават правата на човека, а пък няма достатъчно съдебна защита на жертвите. Последната диктув... Е, директива показва, че не се показва в много от случаите. Агенцията за основните права разгледа различни твърдения – които са много сред нарушенията, особено на околната среда и условията на труд. Една нехармонизирана правна рамка създава липса на правна сигурност. И това е голям проблем за дружествата. Голям пропуск на европейско ниво, който се спомена и преди мен, от липсата на равни възможности, което е показано и в неговото проучване, и така някои дружества трябва да следват по-високи стандарти, други не. Това води до фрагментация в функционирането на единния пазар. И така се създава риск от нарушаване или прекъсване на веригите на доставките. В самата оценка ние се съсредоточихме върху нещо, което наричаме стилизирана намеса и обща намеса на политиките, което става задължение за надлежен анализ от страна на европейските дружества по цялата верига, включително и в трети страни. Гледаме какво е въздействието върху резултатите на дружеството, върху социалните резултати. Съсредоточаваме се върху задължителните мерки, тъй като доброволните в крайна сметка са част от статуквото – там установяваме празнините, що се отнася до правната рамка и хармонизацията. Опитваме се да отговорим на въпроса. Какво би се случило, ако всички европейски дружества приемат политики за социална и екологична отговорност, като онези, които го правят в максимална степен, т.е. хармонизиране по най-високия стандарт – Опитваме се да направим това, като разглеждаме различните политики за корпоративна, социална и екологична отговорност и следваме различни индикатори за изпълнение. Използваме анализ върху съществуващите мерки, които не са задължителни, за да видим какво ще се случи, когато те станат задължителни. Правим това с външни експерти Важно за това проучване е, че корпоративната социална отговорност се измерва като степени на изпълнение на екологични и социални мерки. Това означава, че се измерва не само броя на политиките, които те са въвели на хартия, а до каква степен имат процес на изпълнение, конкретни цели и механизъм за мониторинг. Основните констатации тук показват е, че има значителна и положителна връзка между корпоративната социална отговорност и доходността или печалбата на дружествата, като го измерваме по възвръщаемостта на капитала. Имаме един индекс, който е първа степка, който води до 2% увеличение на капитала. Тази констатация всъщност отговаря и на това, което се намира в литературата. Литературата казва, че положителното въздействие би било намаляване на рискове, подобряване на репутацията на дружеството, увеличавано познание на веригата и по-големи стимули за новаторство. След това сравняваме всичко с базовата линия или средната възвръщаемост на капитала, когато има задължителни изследвания, извинете, задължения за всички дружества, които трябва да приемат най-високите стандарти. Това води до общо увеличаване на печалбата с 1,9% за дружества, които стигат до ниски и най-общо средно 1,9%. Тези резултати трябва обаче много внимателно да бъдат разглеждани, имайки предвид анализа. И аз с удоволствие ще ги обсъдя с вас пак. Пак казвам, има ограничения на този а, анализ и пак трябва да се вземе предвид и колко ще струва изпълнението. Говори се за увеличаване, обаче на печалбата, когато има хармонизация към по-високи, по устойчива, от устойчива гледна точка практики. Повечето от националните законодателства са заложили такива, но така наречените а, вериги, където водеща купувача, а, купувача е много важен не само при изграждане на печалбата, но и когато се налагат такива изисквания, независимо къде е производството. Виждаме, че има е, експлоатация на човешката ръка в трети страни и това трябва също да се вземе предвид. Фокусирайки се върху социалните стандарти, по-голямо въздействие намираме там, където има задължителни мерки – като например в Бангладеш, където има вече противопожарни задължения и се създава процес, който да включва социален диалог, участие на публичните власти. Един пример е програмата на МОД. Това може да включва различни практики, които пък може до своя вода да водят до нарушение на правата. Що се отнася до въздействието върху околната среда, моята оценка направи такова едно въздействие за да се преборим с обезлесяването. Едни такива мерки ще намалят глобалното обезлесяване с 62% в рамките на 10 години. Тези резултати имат положително въздействие върху економическия растеж. Има голямо въздействие правата при защитата на, права, на правата на работещите и правата на човека. Що се отнася до рисковите е, моменти тук на тези политики и колко ще струват? Ще спомена само няколко въпроса. Първо е риска е, към това да се подходи формално и просто да се отбележат някои елементи, да се тикнат някои котийки на хартия – Разбира се, това ще доведе до по-голяма ефикасност, що се отнася до социалните резултати. Интересното е обаче, че може да има и намален положителен ефект върху дружеството. Анализът ни показва, че положителната връзка между корпоративната социална отговорност и печелившостта е по-слаб, ако погледнем броя на политиките, които са на хартия, а не измерим колко добре се прилагат те. Вторият елемент, който трябва да спомена е риска за малките и средни предприятия. Отново той бе споменат по-ран. Проучването на комисията показва по-високи разходи за някои категории МСП и това трябва да се вземе предвид. В същото време да се създаде отделен регламент създава потенциални проблеми, като например стимули за аутсорсинг за дружества, защото там на тези места, където ще отидат, имат по-малко регулации и стимул за дружества, които остават малки, за да не ги засегне съответния регламент. С удоволствие ще ви дам а, отговори по-нататък. Трябва да се спомене обаче, че този анализ а, отвъд всички свои ограничения, които обсъдихме, всъщност дава най-общата картина, тъй като темата е огромна и засяга много измерения, които в крайна сметка само частично могат да бъдат разгледани. Благодаря ви. И аз ви благодаря, госпожо Навара. Преди да дам думата на нашите членове и тъй като темите, по които говорим, са свързани с корпоративното управление. Първо ще дам думата на Паскал Дюран. Господин Дюран, заповядайте, вие сте прав. Мерси. Благодаря, господин председателю. Мислех, че първо ще дам думата на колегата Волтерс, защото говорихме като че ли повече за едната част, а не толкова за другата, но така или иначе това са две теми, които се свързват, тъй като те следват същата логика. Да се опитаме да интегрираме в функционирането на дружествата и в економическата логика една социална и екологична отговорност, която да бъде по-засилена и да направим така, че рентабилността да не бъде единствения критерий за социалното функциониране на тези дружества онези, които изслушаха анализите и всичко това, което ни бе обяснено, мисля, че го разбират. Най-общо казано всичко, което бе казано, съгласен съм с него и смятам, че е много важно да бъде припомнено. Важно е също така и да го положим в необходимия контекст. Имам обаче един въпрос. Е, То е, искам да вляза в логиката на рентабилността, на економическата логика, която предоминира за анализа и функционирането на Европейския съюз. Опитвам се всъщност да разбера как бихме могли да направим така, че правилата на конкуренцията да бъдат спазвани. С други думи, тези, които не спазват, да не бъдат насърчавани за да и които в крайна сметка какви са мерките, които е, могат да се наложат в тази посока. Във Франция, например, ясно се вижда, че има правила, но общо, най-общо няма контрол отвън. И така се стига е, сега, в една страна това не може да функционира, защото в крайна сметка може да има делокализация или аутсорсинг и съществува опасността някое дружество да реши да избяга, да отиде някъде другаде. Така че бих искал да се върнем върху начина по който ефикасни и ефективни да бъдат тези правила – може ли да се стигне до система, която да е квази идентична като тази на бюджета? Да има ясни правила, съвсем конкретни да са задълженията, да се дефинират нещата, да се види как работи и от друга страна дали независими аудитори, подобно на това, както се прави с бюджета, макар че всеки си има счетоводители, има си експерти, искаме истински ефикасен и ефективен контрол. Може ли това да се направи на европейско ниво, за да бъде ефективно и ефикасно? И накрая искам да се върнем на въпроса за тази верига на доставките искам, не може да се стигне често до края на веригата. Има нещо, което не разбирам като юрист, защото има верига на договорите. Всички го знаят. Ако има някакъв дефект, ако ми дойде една играчка, която в Европа може да създаде някакъв проблем на деца, то тогава има каскадна отговорност без проблем. Всеки договор е ясен. И а, когато някой не гарантира в тази каскада от договори, той трябва да носи отговорност но когато я купиш и някакво дете по някакъв начин бъде наранено, е много трудно да намерим кой е отговорен, да стигнем до края. Така че много бих искал да ми се обясни защо, когато говорим за екологична отговорност, права на човека, не може по същия начин нещата така да функционират, както биха функционирали така че имам доста съмнение, защото система, но го казвам, не може да се стигне до края. Според мен не може. Може да се стигне до края на тази верига. Добре е да се върнем тези два въпроса, защото те бяха повдигнати от експертите. Благодаря. Thank you very much. Ms. Walters? Благодаря, госпожо Уолтерс. Благодаря ви, благодаря и за двете изказвания, които чухме на експерти. Мисля, че е, ние можем е, да откликнем на това, което чухме днес или да говорим и за европейската е, система за създаване на добавена стойност. Проучванията които бяха представени, наистина отразяват нашите разисквания и принципа за надлежна проверка. Ние можем да направим своите заключения. Съгласна съм, много е важно да има последователност между надлежната проверка и въпросите, които разглеждаме в тази комисия – като директивата за оповестяване на нефинансова информация. Но ние знаем, че има доста критики към директивата относно оповестяването на нефинансова информация. Критикува се най-вече нейния обхват. Чухме, че надлежната проверка трябва да бъде разгледана в контекста на риска, както и веригата на доставките. Много ще ми е интересно какъв ще бъде отговора на въпросите, поставени от моя колега току-що. Мисля, че те са много важни. Аз също не съм убедена, че не е възможно да включим цялата система на доставки. Трябва също така да се сложи край на това разделение между малки и средни предприятия от една страна и от друга страна големи предприятия. Това е опасно от една страна за МСП, а освен това малките компании могат да създават огромни опасности, така че трябва да има пропорционалност, разбира се, но да мислим и за МСП. След това каза се, че трябва да бъде между първото ниво и е, дъното на веригата за доставки. А за мониторинга аз съм съгласна с направената оценка. Националният надзорник може би трябва да бъде назначен, но също така трябва да се помисли за наказателно-правни санкции. Едва ли е необходимо да казвам всичко това. Проучването обхваща много от точките и от моя доклад. В проучването също се отбелязва, че трябва да се направят някои конкретни изменения по Брюксел 1, за да се даде достъп на граждани от трети страни. И накрая, добре че проучването разглежда надлежната проверка като задължение съгласно дружественото право, но и като нещо, което е различно от задълженията за прозрачност и отчетност. Очаквам по-нататъчните дискусии с нетърпение. Благодаря ви. Веднага, щом проучванията се приключат, ще ги сложим в дневния ред, макар че той е доста натварен, господин Фос. Благодаря, господин председател. Благодаря и за изложенията на гостите ни. Благодаря, че ни представиха проучванията. Аз съм по-скоро сред онези, на които би им се искало да подходим изключително предпазливо. Доколкото разбираме и на базата на това, което съм изучавал преди, то всичко свързано с основните права спада към компетенциите на държавите членки. А с настоящото предложение се опитваме да вменим отговорността на дружествата. Затова и според мен трябва да сме изключително предпазливи. Един практически въпрос. Проучван ли е въпросът за това доколко едно задължение, което преди е въжало на доброволен принцип, сега е приложимо при положение, че се вменява на дружества, извършващи дейност в трети страни трудно би било постижимо, според мен, нещо такова. Проучван ли е преди това въпросът за това как една голяма фирма с 3 до 5 хиляди доставчици на първото ниво на веригата на доставки може да спази едно такова задължение? Доколко е възможно това? Каква яснота има? Говори се освен това за подвеждането под отговорност по гражданско и наказателно правен ред. Когато говорим за такъв режим, то трябва да има също така и много ясно разписани правила за освобождаването от такава отговорност. Нямаше много ясни изказвания по този въпрос до тук. Следващият ми въпрос. Правено ли е проучване от гледна точка на конкуренцията, както в световен мащаб, така и на ниво Европейски съюз. Правено ли е проучване на последиците за конкурентоспособността от настоящото предложение. Говорихте за постигането на равнопоставеност, но на мен ми се струва, че може да се постигне равнопоставеност само на европейско равнище, като че ли няма инициатива в тази посока и в световен мащаб. Защо да не подходим по-предпазливо? Защо да не работим поетапно? етапно като се има предвид, че става дума за мерки, които ще доведат до качествен обрат. Трябва да подходим по-предпазливо, по- и поетапно, за да сме и наясно с последиците. Винаги сме готови за това да предприемаме и по-активни действия, но трябва да е ясно какъв ще е резултатът от тези действия. Опоменахте примера за Бангладеш. Какво е трябвало да се направи в Бангладеш, за да се предотврати онова, което се случи там? Какви конкретни мерки е трябвало да се предприемат? Какви са били конкретно задълженията на дружествата в Бангладеш? какво би следвало да предприеме едно европейско дружество, за да предотврати нещастието, на което станахме свидетели там. Благодаря, господин Волкин. Благодаря. Благодаря за изказванията. Ще бъда кратък. В бъдещите норми за надлежна проверка до каква степен можем да разчитаме на частни схеми за корпоративна отговорност? И вторият ми въпрос, доколко голям може да бъде риска от създаване на едни доста разнородни по вид предприятия с различни нива на законодателство и така нататък. Това са двата ми много кратки въпроса и се надявам да получа отговор. Благодаря. Благодаря, колегата Тюсон. Здравейте, чувате ли ме? Благодаря, господин председател. Благодаря и на двамата експерти, които представиха толкова интересните проучвания. Съгласна съм с подчертаното от колегата Дюран и колегата Волтерс. Имам четири бележки и два въпроса. На първо място, в този подход на Европейската комисия виждаме задължение да се проверяват продуктите, които постъпват в вътрешния пазар. Това е много хубаво, но има и продукти, които се отразяват на външната, на околната среда, без да са стигнали до вътрешния пазар. В Франция също правим опити да извършваме такива проверки, дори когато продуктите не стигат конкретно до нашия пазар. На второ място въпрос за процедурата. Казва се, че трябва да има административни процедури, които да са достатъчно солидни, за да се види има ли посягане на човешките права, вреда за околната среда. Аз се питам, как можем да сме сигурни, че едно предприятие няма да има такива негативни резултати отвъд Европейския съюз? На трето място господин Дюран постави вече въпрос. Трябва да се има предвид цялата верига, да има много ясни правила за операторите както и за тези, които ще извършват проверките, за да не се правят всякакви юридически комбинации, за да се избегне строгостта на закона и някой да не си изпълни задълженията. И още нещо, искам да говоря за дифузното замърсяване. Когато говорим за пестициди, загуба на биоразнообразието. Ето стана дума и за Бангладеш. Всички тези теми означават, че трябва да помислим за норми срещу дифузното замърсяване. След това възниква въпроса за достъпа до правосъдие. Тези проучвания ни дават малко повече информация и за възможния режим на санкции. В Холандия, например, се мисли за много строги мерки при рецидиви. Какво мислите вие за това? Също така, какво мислите за независимия контрол и одит на тези процедури? Благодаря. Благодаря ви, госпожо Обри. Добър ден на всички. Благодаря за тези две проучвания. Много са полезни. Разбира се, ще е добре да разполагаме и с текста, защото аз от това, което казва Аксел Вос, разбирам, че някои от нормите не са достатъчни. А за второто проучване не виждам никакви отрицателни последици за конкурентоспособността на предприятията, точно обратното. Много се радвам, че вие обръщате внимание на препоръките на гражданското общество, независимо дали става дума за всички отрасли или за цялото предприятие. Аз искам да ви попитам дали това, което предлагате, се отнася до всички предприятия, които оперират на територията на Европейския съюз, а не само до европейските дружества и предприятията от Европейския съюз. Бих искала конкретно също така да задам въпрос за гражданската отговорност. Как ще се определи тя на европейско ниво? Защото ние трябва да имаме хармонизиран режим. Възниква въпроса и за административната отговорност. Замисляте ли някаква част от административния подход на ниво Европейски съюз, както и съответно възпиращите мерки и санкции. Искам да ви попитам и как от правна гледна точка можем да улесним достъпа до правосъдие на засегнатите в различните страни. Благодаря. Благодаря ви. Госпожа Хаутала. Благодаря ви. Благодаря на комисията. Благодаря за тези проучвания. Мисля, че това е може би най-важният дебат на десетилетието, а именно как корпоративното управление така да се промени, че да отговаря на ценностите, на ценностите и на държавите и на гражданите. Не мога да се въздържа от кратък коментар в отговор на колегата Фос. Разбира се, че държавата носи отговорност за опазването на правата на човека, но, скъпи колега, няма никакво съмнение – че преди около 10 години почти всички членки на ООН се съгласиха, че наистина задължение на държавата е да опазва човешките права, но задължение на частния сектор е също да зачита човешките права. Това беше радикална промяна в една пазарна економика, трябва да се зачитат правата на гражданите. Това трябва да въжи и за компаниите. Освен това, чухме от комисията, че водещите компании в устойчивото корпоративно управление са и по-печелившите компании. Защо това е така? Защото те знаят какъв е риска. Те са поели своята отговорност и разбират много добре, че има риск свързан с тяхната репутация, ако не го направят. Обикновено те се справят по-добре от безотговорните дружества. Аз имах честа да съставя становището в комисия Инта. Имаме 75 изменения към моето проекто становище, като съм се водила от въпроса как устойчивото корпоративно управление в Европа може да помогне и на европейските търговски политики. И ясно е, че доста от компаниите все още предпочитат краткосрочна устойчивост пред дългосрочна устойчивост, защото се мисли за печабите на акционерите, а не за дългосрочните интереси на дружеството. Ще спра до тук и ще говорим за надлежната проверка. Благодаря. Сега давам думата на нашите оратори. 8 минути. Благодаря. Благодаря за много интересните и уместни въпроси. Ще взема отношение по някои от тях. Както казах, целта на проучванията е да се направи оценка на по-общо формулирани варианти за политика. С други думи, не сме правили разлика. Няма връзка. Председателят, госпожо Навара, прекъсна връзката. Сега сте на линия, можете да продължите. Госпожа Навара, не знам какво стана, съжалявам. Ще се спра по-скоро върху по-общите въпроси, тъй като в проучването си се спряхме върху по-общо формулирани варианти за политика. Не сме навлизали в детайли. Детайлите по-скоро спадат към прерогативите на експертите юристи, според мен. На по- конкретните ви въпроси с удоволствие ще отговоря в писмена форма. Бе повдигнат въпроса за неевропейските дружества, които извършват дейност на европейския пазар. Това е един много уместен въпрос. Темата се нарежда сред потенциалните рискове, свързани с предложения вариант на политика. За да има действително равнопоставеност в економическо отношение, задълженията трябва да въжат за всички дружества, извършващи дейност на европейския пазар. Така ще има равнопоставеност в економическо отношение и по отношение на конкуренцията. Това е и посоката, в която предлага да поемем работната група за отговорно поведение от страна на стопанските субекти. Не сме се спрели в подробности върху осъществимостта на един такъв вариант на политика, но от економическа гледна точка – това решение изглежда добро. Има и още един елемент във връзка с конкретния пример инцидента в Рана Плаза в Бангладеш. Попитахте как е можел да бъде избегнат този тежък инцидент. Трябва да се установи задължение за дължима грижа. Трябва също така да се направи анализ на риска и да бъде ограничен той. Така дружествата ще могат да действат отговорно и няма да се стига до подобни инциденти. В Бангладеш бе постигната договореност между редица водещи световни марки, поне по отношение на безопасността в производствените обекти. Така поне бяха решени някои проблеми. Все още предстои много работа. Съгласна съм и за това, че трябва да има правна сигурност за дружествата. Дружествата трябва да са наясно какви са задълженията, които въжат за тях. Това е една от констатациите в проучването на Европейската комисия от месец февруари. Дружествата изискват повече яснота И това е и в основата на изискванията за законодателна уредба на общо европейско равнище. Последна бележка по въпроса за дружествата извън Европейския съюз. Що се отнася до тези компании, трябва да имаме предвид, че в тази област трябва да се предприемат действия в световен мащаб. Обсъжда се действително световна спогодба, световен договор за стопанската дейност и правата на човека. Продължава тази дискусия и тя при всички положения има отношение към темата. Надявам се, че не бях прекалено пространствена. Благодаря, госпожо Навара. Господин Мочарели, имате 4 минути. Благодаря. Много въпроси бяха повдигнати. Да се надяваме, че ще мога да отговоря на повечето от тях в рамките на 4 минути. Ще ги групирам по две теми. Някои от вас изразиха опасения във връзка с осъществимостта на предложението ни, с приложимостта на строги разпоредби. Някой от вас смята, че не бива да се отива твърде далеч по отношение на надлежната проверка, че тя не бива да обхваща цялата верига за доставки. Изразихте и някои опасения във връзка с разпоредбите за отговорността, както и по отношение на действията спрямо дружествата от трети страни. Това са, ако правилно съм разбрал, най-важните според вас въпроси. Знам, че има много различни аспекти, затова ще се опитам да съм колкото се може по-ясен. Осъзнаваме, че когато се вменява задължение за корпоративна социална отговорност и за надлежна проверка, има рискове. Не е сигурно какъв следва да е обхватът на тези действия. Директорите може да не са наясно дали спазват законодателството или не. Това е нещо, което трябва да се избегне. Едновременно с това обаче сме убедени, че трябва да се предприеме нещо. Трябва да се предприеме нещо, за да има равнопоставеност на европейско ниво. Трябва да има действия, основаващи се на задължителност а що се отнася до проявата на социална отговорност от страна на дружествата, то това е тема, която в момента оживено се разисква. Знаем, че понякога на ниво дружествено право се прилага подход в краткосрочен план. Да видим режима за собственост на големите дружества, листвани на борсите – към момента управляващите активи и институционалните инвеститори притежават значителен дял от портфейла на тези дружества. И всички те действат стратегически. Наблюдава се като че ли тенденция на ниво институционални инвеститори – да работят не в краткосрочен, а в дългосрочен план. Тоест, може би и по-настоящем в стопанския сектор се наблюдават някои тенденции, които могат да улеснят приемането на законодателство с задължителен характер на ниво Европейски съюз, което да не е контрапродуктивно, да не е в ущърп на производителността на дружествата. А, що се отнася до това, кои дружества следва да бъдат обхванати? Смятам, че режимът трябва да се отнася не само до европейски дружества, такива с място на основна стопанска дейност в Европейския съюз. Технически погледнато задължението не трябва да се вменява на ниво дружествено право. По-скоро трябва да се предвиди общо задължение. Затова режима трябва да обхваща дружества с място на основна стопанска дейност в Европейския съюз, дружества установени на територията на съюза, независимо от това дали извършват внос към Европейския съюз. Председателя, господин Мочерели, моля да се ориентирате към приключване. По въпроса за достъпа до правосъдие, идеята за обръщане на тежеста на доказване, ако тук разпоредбите се разработят внимателно, може да гарантира както закрила, така и правна сигурност. Председателят, благодаря и на двамата ни гости. Очакваме да ни бъдат представени окончателните проучвания. Сега преминаваме към следващата точка. Господин Дюран, имате 4 минути. Корпоративна надлежна проверка и корпоративна отчетност. И така, оставам с впечатление, че вече доста говорихме по тази тема и това, което бе казано от експертите е пряко свързано с работата, която ние се опитваме да вършим. Аз а, искам да реагирам по някои от въпроси, свързани с рентабилността, т.е. с доходността и функционирането на дружеството. Сега не отказвам, че е важно да има печалба, нали? Затова съществуват дружествата, така е. Колегата Обри говори за увеличаване на заплатите и други в предприятията. Може би не, може би тя ще говори по това, но като че ли по 4, дори повече се е увеличила тя. Важна е печалбата, разбира се, но не можем да държим това на преден план винаги единствено. Има и други въпроси, които са много важни. Като, например, дали този, който живее в Бангладеш, живее достойно или неговия живот може да се равнява на този, който живее в Европа. Сега няма да навлизам в подробности, за да си отговарям на този въпрос, но смятам, че имаме отговорност и тази отговорност не е само морална, но е и чисто правна и отговорност да направим така, че нашите дружества да не участват в деградиране е, на прилагането на правата на човека по планетата. Хубаво ще говорим за печалба. Мога да накарам уйгурите в Китай Китай да ми работят като роби. И тогава наистина ще мога да печеля много повече, отколкото ако спазвам правата, които имат нашите работници в Европа. Мога да говоря дълго по тази тема и не мога да бъда убеден, че въпроса за печалбата, финансов тип, е единствения, който трябва да се взема предвид. Ако казвам това е защото трябва да направим така, че цялата юридическа рамка, неравността на третирането да не съществуват, а да има равно. Независимо дали са нашите, които работят тук дружества, или чужди дружества, които работят тук, или други, които работят по цялата планета. Нещата трябва да работят. И всъщност това се опитваме тук да сложим в това устойчиво корпоративно управление, да има ясни правила на, на играта за всички и да може всичко да може да бъде контролирано от независими е, дружества, синдикатите, потребителите, НПО също да имат своя контрол. В крайна сметка това е целта на този доклад. Искаме, в крайна сметка, е, да се премине към задължание не само да кажеш, т.е. да говориш, а и да направиш на практика това, което казваш. Това е, което мога да кажа. Малко дълго говорих, но имайки преди това, което казахме предишния път или това, което току-що чухме, нямам какво толкова да добавя. В крайна сметка искам да чуя обаче колегите, защото моят проект доклад е разпратен и искам да чуя какво докладчиците в Сянка, другите членове на комисията имат да кажат, за да може да работим заедно. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Не бяхте прекалено пространствен, господин Дюран. Господин Радев не е на линия, доколкото виждам. Господин Фос иска ли да вземе думата от негово име? Then, uh, we move to Ms. Walters. Госпожа Волтерс, имате думата за две минути. Благодаря. Мисля, че, както вече каза и колегата, Като че в един момент ще влезем в порочен кръг. Вече сме обсъждали този доклад. Не бива да се стига до положение, при което постоянно да повтаряме едно и също и да монополизираме дневния ред на Комисията по правни въпроси. Според мен устойчивото корпоративно управление и надлежната проверка трябва да бъдат обсъждани успоредно. Някои от нещата, които каза господин Фос, например, трябва да бъдат обсъдени по-подробно. Ще се спра върху някои по-конкретни елементи сега. Съгласна съм с Хайди Хаотала за това, че нормативната уредба за спазването на правата на човека от страна на дружествата – и режимът за защита на правата на човека на ниво държави членки е нещо, което съществува вече от преди повече от 10 години. Господин Фос каза, че поставя под съмнение тази двойнственост. Според него няма задължение да се приема нормативна уредба за нещо, което държавите членки носят отговорност. Според мен това е една много рискована позиция. Не знам доколко това е една крайна позиция и доколко колегата може би не е добре информиран. Подобни въпроси трябва да се обсъждат тук. Изключително съм удовлетворена от проекто доклада на колегата Дюран – на този етап трябва да признаем, че гражданите, потребителите очакват повече от дружествата. Настъпиха промени по отношение на позицията на дружествата в света. Очакваме от компаниите да проявят дължима грижа спрямо околната среда и спрямо потребителите. Не става дума само за корпоративна социална отговорност и за отчитане. Става дума за отговорност в по-общия смисъл на думата. Тук има няколко елемента, като например например предложението за жените в управителните съвети, както и директивата за оповестяване на нефинансова информация. Крайната ни цел е да се осъществи преход от действия в краткосрочен към такива в дългосрочен план от страна на дружествата. Много интересна бе констатацията, че едно дружество може да отбележи растеж с по-висок с 4%, ако спазва задължение за социална отговорност. Господин Станканели, имате думата. Господин Станканели, искате ли да вземете думата? Може ли да натиснете бутона Speak? Чувате ли ме? Да, чуваме ви. Чувате ли ме? Благодаря ви, благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, благодаря и на докладчика. Съгласни сме с докладчика за основната му идея, а именно, че дружествата не могат да бъдат разглеждани като абстрактни субекти, да не се установява връзка между дейността им и между социалната и екологичната отговорност. Това е позицията на групата на ЕКАРЕ. Много е важно да се установи връзка и с регионите, където извършват дейност дружествата, както и с традициите, които те следват економически, социални и културни такива исках да поставя акцента върху това. Необходими са според мен и някои разяснения, що се отнася до задълженията на директорите на дружествата. Те носят отговорност не само за максимално увеличение на печалбите в краткосрочен план, носят отговорност и по отношение на устойчивостта как може да се постигне нещо такова? Бихме искали разяснения по този въпрос. Загрижени сме, освен това, и във връзка с уравновесеното представяне на половете в Обявяваме се в подкрепа на един такъв подход, но не бива за да се постигне тази теоретична цел да се пренебрегва необходимостта от назначаването на компетентни служители. Тоест, важен елемент са и заслугите. Трябва да се установи култура, основаваща се на заслугите отделно от въпроса за уравновесеното представяне на половете. Принципа на уравновесено представяне на половете не бива да изключва прилагането на принципа на заслугите. Важно е също така административните разходи и задълженията спрямо публичната администрация трябва също да бъдат взети предвид. Трябва да се вземе предвид, че от новите правила може да проистече допълнителна такава тежест. Освен това, в момента повече от когато и да било се наблюдава динамично развитие на дружествата и на обществата. Председателят, може ли да приключвате? Но тук трябва да се установят синергии с функциите, които упражнява предприемачът. Не бива винаги да се гледа на предприемача само като на субект, който да създава работни места и да предоставя услуги. Това е моята гледна точка по темата. Съжалявам, че бях толкова пространствен. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Тусан. Госпожа Тусан. Oui, euh, merci. Благодаря. И ще се опитам да бъда кратка. Вече обсъдихме на последното заседание на нашата комисия темата, така че на три елемента ще се справя от доклада на господин Дюран. Хайлди Халтела го спомена също в своите казвания. Говорим за климатични изменения, говорим за биоразнообразие, Говорим за океаните, различните видове замърсяване на почвите, на водата, на въздуха и трябва да намерим някакво вид управление, който да вземе предвид всичко това, което се случва и който да ни помогне някакси да облегчим нещата и да се сложи край на тази безнаказаност. Днес имаме така наречения екоцит в цяла Европа, унищожаване на околната среда. Екоцит, който не е покрит от законодателството в някои свои сфери, ние като законодатели трябва да направим така, че да защитим своите ценности по цял свят. Следващата тема, по която би трябвало да обърнем внимание, е свързана с заплащането на акционерите. Говорихме последния път по тази тема, средствата, които те получават, времето за което те съдържат или имат определени акции, това също е важно. Ще видим какви са писмените изменения. И накрая много се радвам, че докладчикът спомена въпроса за равенството, защото този въпрос трябва да вървим напред както и ограничаването или неравенството при заплащането, тъй като, както знаете, трябва да се борим срещу неравенството. Благодаря ви. Господин Любретон, две минути. Благодаря, господин председател. Мисля, че предпочитам този доклад от този, който бе предложен за бъдещето на Европа. Няма да се изненадате от това, което казвам. А, това е нещо много интересно, което четем за това, кои са нашите предприятия. Често те се водят от един единствен критерий, краткосрочно, печалба на акционерите е, и така се опитаме да ги накараме да спазват правата на човека и да опазват околната среда. Докладът е амбициозен и иска да морализира капитализма или да поклати пръста на капитализма, бих казал. Е, голяма програма, много амбициозно, не знам дали ще успеем. Сега има някои изречения, които малко ме притесняват. Втората точка, като че ли малко заплачва малките и средни предприятия, това вече го казаха и експертите. Трябва обаче да не налагаме прекалено големи тежести на тях, тъй като и те имат много нови задължения. Шеста точка също, където се говори за Европейска цифрова платформа, защо не, но трябва да се спомене възможността също и всеки да запази националната си платформа. Седма точка отива също много далече. Одит, за нефинансовите отчети на предприятията. Много е тежко това. Също трябва да се помисли 13-та точка за устойчивостта и политиката. С прекалено е така взискателно това. Да, хубаво, трябва да има такава точка, но тук се отива прекалено далеч. 12-та точка, според мен, като че ли е много по-така умерена в това отношение. И ще приключа с нещо по-общо. Всичко това е чудесно, но има възможност тук да се появи изкривяване на конкуренцията или нелоялна конкуренция. Трябва да го наложим и на други дружества, защото ако не го наложим на тези, които внасят продукцията си тук, ще има точно нелоялна конкуренция. И това като че ли не е записано в доклада и мисля, че тук има малка липса. Muchas gracias, señora Obri. Tiene usted dos minutos. Госпожо Обри, две минути. Благодаря ви и ви благодаря за този проект доклад за устойчивото корпоративно управление. Има доста е, идеи тук, е, които ни харесват, които правят нещата по-работещи. Има някои препоръки, с които съм съгласна. Ще говоря за управлението на дружествата. Да, Разбира се, че тръгвам от наблюденията си във Франция. Увеличили са се многократно печалбите последните години, заплащането на най-високите нива също. А какво се е случило с работещи? Техните заплати не са скочили толкова много. Така че всичко това а, показва, че всъщност се, се търси а, печалба в краткосрочен план, която е за сметка и на работещите, и на околната среда и така нататък. Има неща обаче, които не виждам. На първо място е да има социални, екологични дружества, които да участват и да помагат. Тук се говори за помощ от външни дружества. След това, що се отнася до самото управление, не се споменава проучването на Европейската комисия DY, казва ораторката, така, те не са лява организация, не може да ги обвините в това, но те ясно говорят на първо място за социалния интерес, това се споменава, разбира се, социалния интерес, екологичния, този на работниците, но и механизмите на контрол, които да бъдат силни. Сега, що се отнася до дивидендите и тяхното разпределение, инвеститорите са се съсредоточили в краткосрочния план, оставаме с такова впечатление, и секунди, за секунди могат да се продадат и да се купят нови акции. Затова е важно да се помисли колко време в крайна сметка едно лице държи определени акции. След това средното заплащане на най-висшите нива, които имате един директор, който получава над 100 пъти от средната заплата, то тогава трябва да има е, прозрачност при заплащането. И накрая моля да приключвате, казва председателя. Приключвам резултатите, в крайна сметка, трябва да се свързани с стратегията. Не трябва просто да се... Трябва в самото предприятие да има ясен начин на вземане на оръжие, на вземане на решения. Самия консултативни съвети да помагат служителите, неправителствени организации, които биха могли и те имат интерес да помагат, защото те защитават и климата и така нататък. И мисля, че текстът ще бъде амбициозен и ще имаме устойчивост. Благодаря. Señor Волкен, tiene usted un minuto. Господин Волкин, една минута. Благодаря ви, господин председателю. Бих искал да се възползвам от тази възможност да благодаря на Лара за амбициозния доклад. Мисля, че е много своевремен дебата, защото работата напредва. Радвам се, че продължаваме този важен въпрос да обсъждаме. Има колеги, които казват, че не трябва да сме прекалено амбициозни. Да, има добри причини, обаче да бъдем амбициозни. Първата причина би била с тези изисквания за подробен и щателен анализ, защото е морален дълг да действаме. И голямата част от нас са съгласни с това, поне в Германия от септември имаме на социологически проучвания, всички на всички възрасти хората, с всякакъв ценз и така нататък, искат такова законодателство, независимо от коя партия са. Така че мнозинството, примерно в Германия, се искат да се включи екологичен анализ, както и големи възможности за подаване на искове в германските съдилища. Дори консерваторите са за това и това е много важно. На второ място може да се приеме и това предполагам, че в много други европейски държави, не само в Германия, има законодателство в няколко такива държави членки. И това е втората причина, поради която имаме нужда от европейско законодателство. Трябва да се избегне законодателство на парче на кръпки. Нужни са хармонизирани изисквания. И накрая много предприятия биха искали Европейски съюз да напредне по тази тема. Така че има писма, подписани от дружества, Unilever и така нататък. Сега, не смятам, че те са на чело на борбата за права на човека, но дори тези дружества искат законодателство от Европейския съюз. Така че това са три много силни, много ясни причини, поради които ние трябва да напредваме и да имаме амбициозно законодателство. Благодаря. Това е темата обаче за следващия дебат. Мисля обаче, че Лара ще вземе предвид, защото ние още сме на устойчивото корпоративно управление. По темата... Нали, по... искате да се изкажете по този доклад? Да. Благодаря. Исках да взема отношение, тъй като ми се струва, че Европейския съюз е нещо повече от един пазар. Ние сме един цивилизационен проект, следователно трябва да се водим от хартата за основните права, от въпросите за екологичната устойчивост, за равенството между половете. Трябва да направим така, разбира се, че в управителните съвети да има достатъчно компетентни и мъже и жени. Това не противоречи на меритокрацията. Бих искал да подкрепя позициите на докладчика и да подкрепя също така колегата Лара като докладчик в Сянка. Най-вече трябва да се водим от разбирането, че нашия свят е взаимосвързан и всичко, което правим, има своето отражение върху околната среда или върху други аспекти. Виждаме как това се случи с COVID-19 в Европа. Подкрепям казаното от докладчика в Сянка. Благодаря госпожа Албера с комисията. Две минути. Hello, good afternoon. Добър ден, здравейте, благодаря. Обаждам се, за да ви кажа какво се случва по две от темите споменати тук. Едната беше за работата, която започна за нефинансовите отчети. Комисията реши да подкрепи подготвителна дейност по тази тема и тази работа започна в ЕФРАК. Днес е второто заседание е, точно за да се подготви работата в тази посока, когато се изготвят стандарти за отчетност на тези дружества при разглеждане на тази директива за нефинансовата отчетност. След това плана за действие за новия съюз на капиталовите пазари. В този план за действие ние ще приемем план до третото три месече на едната година и там потребителите ще имат достъп до корпоративна информация и финансова, и по отношение на устойчивостта, и то по начин, който е лесен за ползване и дава достъп на всички. това е свързано и с пети параграф на доклада. Често исках да актуализирам информацията. Благодаря ви. И аз ви благодаря от Генерална дирекция Юст, госпожа Лорила. Имате две минути. Could you please Press the speak button. Натиснете бутона. Yes, now we can see you. Can... Е, сега ви виждаме. Благодаря ви, председателю. От Генерална дирекция правосъдие бих искала съвсем набързо да кажа, че приветстваме амбициите на този доклад и много от а, елементите в него всъщност отговарят на това, което и ние а, смятаме и е представил пред вас комисаря. Особено изискванията а, директорите да вземат предвид интереса на заинтересованите страни, които могат да бъдат негативно засегнати и също да се включат дългост дългосрочните перспективи за уронване на околната среда и правата на човека в духа на интегриран на финансов и не финансов интер... Е, отчетност, бихме препоръчали да няма отделна стратегия за устойчивост, тъй като това може да се разбере погрешно и може да се свържат елементи, интегрирани в бизнес стратегията, свързани с устойчивостта. И също така приветстваме упоменаването е, за уст конкретни цели, които да почиват върху научни аргументи и ясно зададени елементи, свързани с времето. Благодаря ви. Благодаря, господин Диран. Бихте ли искали да обобщите? Да, съвсем набързо. Благодаря на всички. Наистина има дискусии, но като цяло всички си даваме сметка, че трябва да се направи нещо, трябва да се придвижим напред. Господин Любретон, трябва наистина да се зарадвам от това, което казахте. Европа в нейната цяло, суверенитета на Европа. Благодаря на госпожа Обри. Хубаво е, че е, си тръгвате с толкова положително впечатление от дебата. 16 октомври на обяд е крайния срок за измененията. Сега преминаваме към 11-та точка корпоративна отговорност и отчетност. Давам думата на докладчика. Благодаря ви, господин председател. Обсъждането на надлежната проверка не започна с оповестяването на доклада, но доста по-отдавна и различните проучвания го показват. По-скоро днес ние имаме възможност да поемем собствената си отговорност в условията и на една климатична криза – Проучвания на комисията от миналата година показва, че само 37% от а, е, запитаните в момента извършват надлежна проверка, свързани с околната среда и устойчивостта. Много от заинтересованите групи отговарят, че съществуващата рамка не е достатъчна за да регулира социалните и екологични аспекти. Има все по широко оформящ се консенсус, че би трябвало да се въведат изисквания, които да се отнасят до всяка компания, работеща на вътрешния пазар, за да има правна сигурност и равни условия за всички. Също така, аз съм имала предвид подхода на ОИСР и за това съм се опитала да включа всички рискове. Разбира се, задължението тук не е за компаниите да поемат на своите плещи абсолютно всичко, което може да е проблем при социалните или, или екологични въпроси. Не, задължението е да направят това, което е по силите им, за да се смекчат негативните последици от тяхната дейност. Необходимо е, разбира се, да има пропорционалност при надлежната проверка. Трябва да се има предвид размера на дружеството, вида, риск и за това и е необходима работата на експерти, които да помагат да се оценяват тези рискове. По отношение на изпълнението. Трябва да има механизми, които да сигнализират на ранен етап пред компаниите, че има проблем и съответно да има и средства за правна защита. Компаниите трябва да могат и да споделят най-добри практики помежду си. Ще засегна въпроса и за отговорността. Ние говорихме за това им по-рано. Необходимо е компетентните органи да могат да прибегнат до наказателно-правни мерки, които да са ефикасни и възпиращи. При гражданската отговорност би трябвало дружеството да носи отговорност, когато са погазени международно признати стандарти в областта на човешките права или околната среда. Би трябвало Разбира се, дружества, които могат да докажат, че са извършили всичко по силите си да бъдат освободени от тази отговорност. Обръщам внимание и на достъпа до правосъдие на жертви, които са извън Европейския съюз. Този достъп зависи от определени условия, например да им бъде отказан достъп до правосъдие в собствената им страна. Мисля, че аз бях достатъчно прецизна по отношение на обхвата, но нямаше как да разгледам и делегираните актове или техническите стандарти поради ограничение във времето. Сигурна съм, че този доклад може да бъде и по-ясен и съм готова да работя заедно с вас. Благодаря колегата Вос. Две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегата Лара Волтерс за проекто доклада, в който наистина са очертани много амбициозни цели. Според мен, при всички положения, ако искаме да преминем от режим на доброволен принцип към задължителен такъв, са необходими правна яснота и правна сигурност – според мен, констатациите в проучванията, които обсъдихме, не ни дават основание да вярваме, че ще са гарантирани правна яснота и правна сигурност. Необходим е режим за надлежна проверка. Трябва също така целта на този режим да бъде равнопоставеност, но трябва да има правна сигурност, не бива да има и допълнителна административна тежест – дружествата, се предвижда да поемат отговорност за рискове, върху които не могат да упражняват контрол. Това според мен не е допустимо. Още повече, че няма ясен отговор на въпроса на базата на обсъдените до тук проучвания, какви критерии следва да се разглеждат и какво следва да предприемат дружествата, за да предотвратят рискове. А що се отнася до доставчиците, очакването е режимът да въжи за цялата верига на доставки, както и да се оповести информация за цялата верига на доставки. Подобно оповестяване на информация, според мен, не е съвместимо с законодателството за конкуренцията. Това са, според мен, въпросите, към които трябва да подходим по-критично. Трябва да има ясни критерии за дружеството, за да има и правна сигурност. Трябва също така да има и ясна оценка на риска, за да се постави акцента върху онези части от веригата на доставки, където има рискове. На първи етап трябва да се концентрираме върху първото ниво на веригата на доставки на територията на Европейския съюз, тъй като все още нямаме сигурност. Освен това, режима следва да обхваща по-големите дружества, тъй като ще вмени прекомерна тежест на малките и средни предприятия. Санкциите по наказателно правен ред, както каза и госпожа Волтерс, следва да са възможни само при особено тежки нарушения. Благодаря. Мистер Дуран. Благодаря, господин Дюран. Две минути. Благодаря, господин председател. Още веднъж ще се повторя. Ще кажа, че желая на госпожа Волтерс наистина успех. Благодаря и за извършената работа. Този проект доклад е прецизен. Наистина той не може да навлезе във всички подробности, но аз не съм и сигурен дали това е необходимо. Важното е да стигнем до консенсус. Този консенсус се оформя. Аз съм съгласен, че трябва да има яснота и задължителност, иначе няма как да говорим за законодателни норми. Знаем какво се случва в момента, ние самите обаче нямаме достатъчно яснота. Няма контрол, няма санкции, няма ясни определения. Затова ние не можем всичко да изкореним изведнъж. Никой не иска това. Не, ние трябва да напредваме стъпка по стъпка, да се дава повече сигурност и това се случва единствено чрез законодателство, чрез поделени норми – не можем да оставим на всеки да решава как ще постъпи според това, което са неговите желания. Разбира се, ние ще говорим по-нататък по измененията. Трябва да прецизираме правните елементи и трябва и да помислим как можем да извършим намеса при дружества, които работят извън Европейския съюз, да помислим за цялата верига и за отговорността. Благодаря, благодаря за положения труд. Благодаря, госпожо Хаутала. госпожо Хелтела, Благодаря ви. И аз благодаря на Лара Волтерс за работата, която извърши. Тя е доста обхватна. Мисля, че резултатът е балансиран. На първо място трябва да си дадем сметка, че това наистина може да бъде еманацията на ръководната роля на Европейския съюз. С едно такова начинание ние задаваме модел и на останалите. Разбира се, тук няма някакви вълшебни средства за въздействие. Единственото такова средство е вътрешния пазар – Предложението е законодателните норми да засягат не само дружества от Европейския съюз, но и всички, които оперират на територията на Европейския съюз. Разбира се, трябва да се намали излишната бюрокрация за малките и средни предприятия, но аз бих казала, че дори и и много малките предприятия може да се окажат високо рискове, например да работят с опасни химикали. Има нещо, което леко ме притеснява, а именно четвърта точка относно стратегията за надлежна проверка. Мисля, че е необходимо това да бъде доизяснено, за да няма опасност от превратно тълкуване. Така че моята група сигурно ще представи някои изменения, свързани най-вече и с достъпа до правосъдие на жертвите. Но сега води много интересен диалог и с комисията, и с останалите институции и ще видим какви са позициите на държавите членки. Благодаря. Господин Бушаде, вие не сте в моя списък, но не знам дали от името на ЕКР искате да вземете думата. Виждам, че сте онлайн. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчицата. Ние проведохме дебат миналата седмица в нашата комисия, но има неща, които ме ме притесняват. На първо място на европейските предприятия се налагат само задължения а времено те ще трябва да се конкурират при една нелояна конкуренция с чуждестранните предприятия. Това е нещо много вредно в тежката економическа ситуация по-настоящем. Освен това, би трябвало малките и средни предприятия автоматично да се изключват от този механизъм за надлежна проверка, защото те със сигурност не могат да носят същата отговорност при правата на човека, социалните права, екологията. За това и трябва да се мисли. Освен това да се водим от презумцията за невиновност, нещо, което като че ли се поставя под въпрос този доклад. Има и още нещо. Тези критерии се налагат и на европейските институции, на европейските агенции, на всички органи, които работят в Европейския съюз. Това искам аз, защото ние не може да налагаме задължения на предприятията, без да дадем пример със самите себе си. Освен това, говори се много за експлуатирането на работниците. Всъщност, Казва се, че има 25 милиона, които извършват принудителен труд. Но само 1% от случаите са на територията на Европейския съюз. Въпреки това, тук се е, налагат изисквания спрямо европейските предприятия не може да се налагат такива задължения и да се отправят заплахи с наказателно-правни мерки към нашите предприятия. Ние трябва да направим така, че предприятията да искат да се върнат в Европа. Тези, които се изместиха към Азия, отново да дойдат в Европа. Благодаря. Благодаря, госпожа Обри. Благодаря ви. Благодаря и на Лара. Е, това е доклад в един решаващ момент. Има посегателства срещу правата на човека. Разбира се, тук имаме доста интересни идеи, един широк обхват, обхващане на маките и средни предприятия, рамка, която се развива заедно с ръководните линии. Ние ви подкрепяме във всичко това. Също но има някои уточнения, които ни се струват малко проблематични. На първо място, като че ли се прави едно объркване между отчитането и е, разумната надлежна проверка. Като че ли се вижда само върха на айсберга, тъй да се каже – също така вече беше спомената четвърта точка. Наистина тук като че ли се казва, че процедурата трябва да се задейства, когато има установен риск, а според мен тя е много важна от самото начало, за да се избегне погазването на правата на човека. Също много е важно да има достъп до правосъдие, да има административна отговорност, но и гражданска и наказателна отговорност, когато са пострадали правата на човека. Административната и наказателна отговорност може би трудно могат да се отделят, но очевидно е, че наказателната отговорност трябва да се търси, когато имаме рецидиви. Административните санкции от друга страна тук не са достатъчно добре прецизирани. Искам да напомня това, което каза и комисаря Рендърс и ДГ Юст Чухме го и в днешните проучвания. Необходимо е да бъдем амбициозни, защото иначе жертвите няма да могат да се възползват от достъп до правосъдие. Трябва да сме много бдителни, много амбициозни, не само да се търси отчитането, но да има и възпиращи мерки, така че предприятията да не потъпкват правата на човека. Господин Любретон, две минути. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на госпожа Валтерс за нейния доклад, който е също толкова интересен, колкото и е, този на господин Дюран. Но да се върнем на госпожа Валтерс. Като цяло аз одобрявам доклада, той е доста балансиран, не се забравя много важната роля на държавите членки при тези изисквания за надлежна проверка. Нека ви напомня, че държавите имат национални органи, те споделят най-добрите практики, могат да налагат наказателно-правни санкции при тежки нарушения. Доволен съм също така, като се казва, че маките и средни предприятия трябва да бъдат подложени на специален режим, тъй като в противен случай ние наистина ще ги задушим. В Франция виждаме, че това се прилага. Разбира се, френската администрация винаги е много напреднала. Надлежната проверка, освен това, не бива да бъде отбелязване на някакви точки от списък, което да е абсолютно механично, разбира се. В 15-та точка в доклада се казва, че би трябвало жертвата да може да избере юрисдикцията. Това ми се струва в нарушение на суверенитета на някои държави, които не са членки на Европейския съюз. Сигурен, сигурен съм, че вие не сте искали да се върнем към колониализма. Благодаря да чуем господин Ланг, който е председател на комисията и благодаря. В моя доклад аз подкрепям предложението на госпожа Волтерс. Ние се опитваме да включим някои допълнителни подходи от търговска страна. Господин Фос, ние имаме всъщност опит в нашето законодателство, регламент, който дава много ясна перспектива при подход съгласно размера на дружеството. Освен това, ние можем да имаме едина система за, всичко, за целия внос в Европейския съюз, да се извършва надлежна проверка и да се знае кой носи отговорността и при маките, и при по-големите компании. Да има яснота на задължението и да не се водим от размера на компанията. Има малки компании с огромен оборот, така че и това трябва да се доизясни. На второ място много важен въпрос. Ние трябва да сме сигурни, че задълженията за надлежна проверка се наблюдават от независима организация. Това е застъпено и в моя доклад. Само така ще има доверие в цялата система. И тук може да се разчита на двустранни споразумения, както и на делегациите на Европейския съюз – ние имаме своите отговорности да подкрепяме задълженията за надлежна проверка и извън Европейския съюз, да сме сигурни, че тези задължения са изпълнени. Имали сме някои доброволни схеми и трябва да видим как можем да ги интегрираме. Не всички доброволни схеми отговарят на изискванията за задължителна надлежна проверка, така че тук трябва да се избегнат възможните вратички в закона. И не на последно място, прозрачността при цялата верига на доставки е нещо много важно. Блок веригите също могат да ни помогнат, за да има прозрачност на цялата верига на доставки и обществеността да може наистина да контролира дали предприятието извършва надлежна проверка. И накрая много е важно да се помисли, когато това законодателство е готова до година, да се мисли за сроковете за влизане в сила да се даде достатъчно време за изпълнение. Благодаря. Много ви благодаря, господин Ланг. Не знам дали комисията иска думата. Нямаме много време. Госпожа Лорела, имате думата. Благодаря. И по този доклад, доклада на госпожа Волтер, комисията е изключително удовлетворена <clears throat> от амбициозните цели. Докладът ще бъде част и от работата ни по подготовката на общественото допитване, което ще се проведе много скоро. Съгласни сме с избора ви на правно основание, а именно дружественото право, тъй като така може да се установи връзка между надлежната проверка и частта за корпоративното управление. Ще се премахне и подходен в краткосрочен план – ако не се предприемат действия по отношение на дължимата грижа от страна на дружествата, то е малко вероятно разпоредбите за надлежната проверка да гарантират преход към подхода в дългосрочен план. Приветстваме също така и акцента в доклада върху правата на човека и околната среда, тъй като това е най-съобразеният с актуалното развитие подход по отношение на надлежната проверка. Имаме едно предложение за да се гарантира правна сигурност, според нас би било добре да има определение на действията, които не нанасят вреди на околната среда. Може в режима за надлежна проверка да бъдат включени общи изисквания за спазване на изискванията за околната среда. За това могат да допринесат и измерими цели, обвързани с срокове. Благодаря, госпожо Волтерс. Имате една минута. Моля, бъдете кратка. Благодаря. Една минута не ми дадохте току-що. Пропилях 5 секунди от нея най-важното, което трябва да кажа, може би, че предстои заседание на докладчиците в сянка по темата, на което ще можем да обсъдим отделните въпроси по-подробно. Сега нямаме време, за това ще се спра съвсем набързо сега върху засегнатите теми, тъй като не всички проявяващи интерес към темата ще могат да участват в заседанието на докладчиците в сянка. Господин Фос каза, че за момента не сме наясно с последиците от режима. Да, разбира се, режимът все още не е въведен, няма как да предскажем бъдещето, но едновременно с това сме наясно към момента и с последиците от несъществуването на режим за надлежна проверка, от неизвършването на такава. Мога да ви дам за пример Рана Плаза и други подобни инциденти дружества са загубили вече милиони, тъй като е бил отнет лицензът им. Мога да ви дам за примери Риотинто съвсем неодавнашен случай. За момента не знаем какви ще са последиците от въвеждането на режим, но сме повече от наясно с това какви ще бъдат, ако не се извършва надлежна проверка. Съгласна съм и с казаното от госпожа Обри, а именно, че не бива всичко да се свежда само до процедура по оповестяване на информация. Не бива да се задейства такава процедура едва когато вече се установи риск. Напротив, процесът трябва да е комплексен. Що се отнася до потенциалните предимства за чуждестранните дружества. Извършените до момента проучвания показват, че няма дружества, които да нямат правно присъствие тук в Европа, но да извършват дейност тук. Много е ограничен броят на такива дружества, но съм готова да работя с вас по този въпрос, защото не бива да има неравнопоставеност на нашите европейски дружества спрямо чуждестранните такива. По въпроса за гражданската отговорност, тук според мен отговорността се пада на държавите членки. Моля да приключвате, казва председателят. С удоволствие ще работя и по този въпрос с вас. Показаното от колегата Ланге за интегрирането на схемите на доброволен принцип. Не съм против една такава идея. Ще може да работим заедно по нея. 6 октомври, 12 часа на обяд е крайният срок за внасяне на измененията. Гласуването приключи в 15.45. Няма желаящи да се изкажат по точка разни. Следващото ни заседание ще е в Брюксел на 3 октомври от 12 до 13 часа. Заседанието на координаторите ще се състои през седмица 42. Възможно най-скоро ще ви уведомим за датата. Благодаря на сътрудниците ни и на преводачите. Извинявам се за 5-минутното забавяне.